Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Докладът на Франциска Брантнер. Имаме два доклада на Франциска Брантнер. Малко множко е. So, zuerst reden wir über... Значи, първия доклад. Директива 2004-109 относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чието ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и директива 2007 на комисията. Докладчикът има ли нещо да каже? Добре, тогава започваме гласуването. Не, не. Антрах 8. Wer ist dafür? Изменение 8. За. Въздържали се. Не внимавате. Кой е за? против, въздържали се. Да проверим. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 25 на 19 отхвърля се. Изменение 3, компромис 2. За. Против. Със същото мнозинство се отхвърля. Изменение 9. За. Против. Същото мнозинство отхвърля се. Изменение 10. За. Против въздържали се, отново се отхвърля със същото мнозинство. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 е оттеглено, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се електронно гласуване на така изменения доклад. С 22 ма С 22 на 25 се отхвърля. Отхвърлено happened. never seen such a thing before, but Не бях виждал такива, такова нещо, но винаги има първи път. Двадесет и пет има не, двадесет и двама за. Нали така? Сега преминаваме към втория доклад на госпожа Брантнах. В, поне в моята политическа група има няколко плюсчета. Госпожо Брантнах? Е, само за, за първото не съм сложил никакви знаци за е, гласуване е, за или против, защото това е извън предмета на работа на Комисията по външни работи. Да, това по принцип е в прерогативите на Юри. Не ни обяснихте защо като комисия по външните работи ние се ограничаваме, тъй като директивата като цяло е много е, широка. Тя навлиза в подробности относно прозрачността на счетоводството на фирмите. Това са въпроси, с които не се занимаваме и е, някои от измененията е, са точно такива, навлизат в подробности, които нямат нищо общо с това, което прави комисията АФЕТ. Anyone uh, else to say something about it? Frau Някой да иска да каже нещо? Госпожа Каренс? Тук ли сте? Господин Каренс. И господин Онгоряно. Може и да ни обясните. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че няма защо да дебатираме тази точка, защото измененията предложени тук, също са извън предмета на дейност на Комисията по външни работи. Тоест, логиката е същата. Мисля, че е твърде късно да правим такива коментари. Нека да продължим с гласуването. Штемваб. Добре, гласуваме. Изменение 30. За. Против. Предлагам да проверим. За. искаш 8. Край на гласуването. 36 на 9 приема се. Изменение 31 е оттеглено. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Абшимус Гешосен. Край на гласуването. 23 на 27 отхвърля се. Изменение 4 за. Против. Същото мнозинство отхвърля се. 32 за. Против. Отхвърля се. 33 за. Против. Приема се.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 39-40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се според мен електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Wiederum mit derselben Mehrheit, aber 43 äh, за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Прие... А, отхвърля се. 44 за, против. Трябва да проверим. Край на гласуването. 27 на 23 ма приема се. 45 отпада. 746 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 отпада, 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 отпада, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против. Трябва да проверим. Край на гласуването. 27 на 24 приема се. 9, 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10, 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, отхвърля се. 55 за, против, отхвърля се. 12.56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 е оттеглено, 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16, 61 за, против, Отхвърля. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17.64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Abstimmung ist е Край на гласуването. 21 на 29 отхвърля се. 65 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, от... приема се. 20, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, за 24 проверка електронна, добре. 24.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 въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Господин Унгуряно. Uh, in line of the vote. Гласуването е, така както върви гласуването, то отразява позицията на нашата група и ви препоръчвам да гласувате за Daraus schließe ich, dass die Einschätzung правя си извода, че очакванията от гласуването са били по-песимистични. Очаквахме други членове да дойдат на гласуването, но с някои хора не можем да се борим. Сега сме против. Значи всичко това означава за мен, че когато се правят компромисни предложения, трябва да се работи малко по-интензивно. Преминаваме към електронно гласуване на цялостния доклад. Край на гласуването с 27 на 26 докладът е прият. Тракви и Гундлага. Много сериозна база. Е, Господин Гала, и на вас може да се случи същото. Сега преминаваме към становището Роучек. Тук ли е докладчикът или още е при футболния отбор? Господин Цалер, имате ли да кажете нещо? Очевидно не. Изменение едно. За, против, приема се. Окончателно електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Пятьдесят и два маза. Bitte die Tagesordnungspunkt 10, Gentilini und Mirel. Колегите Gentilini, Mirel.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 Уважаеми дами и господа, подновявам заседанието. Много се радвам, че господин Джентилини и господин Мирел са тук от е, Главна дирекция разширяване и от Европейската служба за външни действия. Ще говорим за политическото положение в Сърбия след изборите. Те бяха местни избори и президентски. Äh, Международните наблюдатели казаха, че кампанията е протекла открито и честно, но прозрачността по отношение на медиите а, не е била 100%. Господин Миколич се е срещнал с Ван Ромпой, Ештън и Фюле и двете страни твърдят, че срещата е преминала в положителна атмосфера. Господин Миколич е констатирал, че Сърбия е твърдо решена да бъде член на Европейския съюз и всички споразумения от диалога Белград-Прищина ще бъдат приложени. Твърди се, че статута на държава кандидат се изгражда. А, Доколкото разбирам, само една държава членка не е ретифицирала споразумението за асоцииране и не знам поради какви причини е станало това. Също така смятам, че Сърбия съзнава, че за европейския интеграционен процес изисква добросъседски отношения и с съседните страни, защото това е едно от мерилата за интеграция. Сега господин Джентилини ще има думата за 5 минути, след това господин Мирел. Господин Мирел познава нещата по същество, но за съжаление гласът му го предаде днес, тъй че има проблеми гласно да се изрази. Господин Джентилини, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. It's, it's be... Благодаря, господин председател. Истинско удоволствие е да бъда тук. Първото, за което искам да говоря, е за политиката на Европейския съюз. Политиката по отношение на Сърбия и региона е ясна. Съвета през изминалите месеци направи важни избори. Европейския съвет посвети доста време на въпросите, свързани с разширяването и мисля, че това е най добрия знак, който можем да дадем за това, какви са нашите планове. Разширяването присъства в нашата програма, присъства в нашите дебати. Нашата програма, нашия дневен ред, за който говоря, е програмата от е, Солун. Е, мисля, че посланието, отправено към Сърбия и региона, е, беше добро. В контекст на това регионалното сътрудничество беше много важна тема, която се обсъди. Отношенията с съседните държави са ключов момент. И това, този въпрос, тази тема даде решаващ, изигра решаваща роля за това да бъде даден статус на страна кандидатка на Сърбия. Що се отнася до изборите, Дискусията, както знаете, продължават. Много е трудно да се направят прогнози необходимо още малко време. Колкото по-скоро обаче това стане, толкова по-добре. Защото тогава ще можем да направим обвързващи оговорки с правителството. Но едно нещо е факт и може да се каже за предизборната кампания в Сърбия, а именно, че Европейския съюз, членството в Европейския съюз е, е, е първи приоритет в програмите на правителството, т.е. няма спорове по този въпрос. И мисля, че това е много важно, тъй като нашата програма е ясна, важно е и програмата на сърбите да е ясна и това вече е така не можем да прогнозираме колко дълго ще отнеме на, на Сърбия този процес. Както каза господин Брок, президента Николич беше тук. Това беше първата ни възможност да обсъдим с него отношенията между Сърбия и Европейския съюз. Дискусията с Леди Аштън беше много добра. И това всъщност беше първата от поредицата срещи, които очакваме. Основното послание на тези срещи беше, че Сърбия ще поеме пътя към членство в Европейския съюз и ние ще подкрепим техните усилия. Много работа трябва да бъде свършена. Що се отнася до диалога, Николич каза, че всички изключени до този момент споразумения ще бъдат изпълнявани, което беше положително. В момента, в който бъде формирано правителството, ще можем да продължим работата. като последващи действия след тази дискусия по света на регионалното сътрудничество, регионалното а, помирение, разбрахме, че Сърбия ще продължи да играе ролята на стабилизиращ фактор в а, региона. Го, водихме принципна дискусия, за да се уверим, че Сърбия няма да продължи да използва риториката от а, а, миналото. Ще посетим Прищина и Сърбия през следващите дни, защото за нас е важно да продължим да обсъждаме тези въпроси. Толкова от мен. Благодаря. Господин Мирал, направете каквото можете. Благодаря ви, господин председател. Както казахте, имам малки проблеми с изказването, тъй като си загубих гласа, но ще направя всичко възможно. Преди посещението на президента на Сърбия в Брюксел на 14 юни комисар Фюли беше поканен на церемонията поставане длъжност на господин Николич в Белград. Там той се срещна с новият президент, както и с останалите лидери на Сърбия, които вероятно ще станат част от правителството през близките няколко дни. И той ми изпрати много ясно послание по отношение на Косово. Не искам да го повтарям, Фернандо го каза преди малко. Останалите послания също бяха много ясни. Те бяха свързани с регионалното сътрудничество и поморяването в региона. В частност, след изявленията на господин Николич, на 15 май се проведе заседание на което господин Николич отново повтори казаното в Брюксел, а именно, че той много държи на регионалното сътрудничество и на помирението в региона. Комисар Фюле изпрати редица важни послания, част които вече се съдържаха в доклада от октомври миналата година. Настоява се върху необходимостта от реформиране на, на съдебната система, за да се гарантира, че новоназначените прокурори и, съда, и съдии ще бъдат одобрени бързо от Върховния конституционен съд. Предизборната кампания с президентските избори показа, че свободата на медиите в страната може да бъде подобрена. Беше обсъден и въпрос за политиката за борба срещу корупцията, където има много работа в Сърбия. И накрая последното много важно послание, което става все по-важно в Сърбия последно време, е нуждата от структурни економически реформи, тъй като економическото положение в Сърбия никак не е розово. Валутата на страната Динерът губи позиции последно време, което показва, че има ясна нужда от структурни економически реформи. Също така ние изказахме готовността си да подпомогнем Сърбия във всички тези въпроси в случай на нужда. Благодаря, господин председател. Председател, благодаря ви. Думата има господин Кукан, председател на делегацията. One has no voice, another has no you, microphone. <laughs> Mr. Chairman. няма глас, другият няма микрофон. Господин Кукан, благодаря ви, господин председател. Имам само няколко бележки. Напълно съм съгласен с двамата изказали се преди мен господа. Предвид важната позиция на Сърбия в региона и предвид интереса ни да продължи процеса на разширяване на Европейския съюз. Ние просто нямаме избор. Трябва да продължим диалога с демократично избраният президент на Сърбия, господин Томислав Николич, както и с правителството, което ще бъде съставено след тези демократични избори. Смятам, че трябва да оценим новият президент и новото правителство възоснова на техните изказвания и най-вече възоснова на техните действия. Не бива да демонизираме господин Николич, както това се прави в някои среди. Трябва да се опитаме да го привлечем в едно тясно сътрудничество в контекста на бъдещата интеграция на Сърбия в Европейския съюз. Според мен е важно да подновим диалогът между Белград и Прищина. Много е важно да имаме ясна визия за целите на този диалог и за бъдещото му развитие. Господин Никорич заяви, че той трябва да ръководи преговорите от сръбска страна. Лично аз малко трудно си представям как точно ще се организира диалога. Също така смятам, че е изключително важно всички европейски институции да отправят едно и също послание. При скорошното посещение господин Николич, мисля, че това се случи. Едни същи послания бяха изпратени господин Ромбо и леди Аштен и господин Барозо. И е много важно да има подобна съгласуваност и за бъдеще. Много е важно какво ще бъде развитието по отношение на Косово. Дори на насилното признаване трябва да стояваме поне за нормализиране на отношенията на Сърбия с Косово. Смятам, че трябва да дадем определение на това нормализиране на отношенията. При нас се смяташе за нормализиране положението след на, влизането на руските части в Чехословакия по 1968 година. Ето защо трябва много ясно да дадем определение на нормализиране на отношенията. трябва да са отношения, които не нарушават стабилността на Западните Балкани. Но би било добре да дадем точно съдържание на определението нормализа... нормализация, вместо да използваме абстрактни понятия, които няма да доведат до реални промени на място. Благодаря ви. Благодаря. Бих искал да дам думата господин Шофлин и също така ще помоля следващите изказващи се да се ограничат в рамките на две минути. Благодаря ви. Две минути е доста ограничено време, но такъв е животът. Съгласен съм с а, хората, които признават, че господин Николич беше избран на демократични избори. Аз лично се срещнах с него и разговарях с него продължение един час ноември миналата година. И Лично аз съм убеден, че той се е ангажирал наистина честно и откровенно за европейска интеграция на Сърбия. Ето защо смятам, че реакцията на международните медии след избирането му беше много погрешна. Предвид скорошните му изказвания, Струва ми се всъщност, че тези изказвания са главно с цел да отговори на искането на своите господаватели. Но голяма част от сръбското общество според мен не е съгласно с проевропейската тенденция, проевропейската насока на новоизбраният президент. Смятам, че основният проблем в Сърбия е економиката. Економиката в економиката в Сърбия в момента цари пълен хаос. Има високо равнище на безработица, което варира според изчисленията, но се изчислява на около 25%. А по отношение на политическите течения. Не си мислете, че другите сръбски политици, включително и Дал, Дила, са по-малко националистически настроени в сравнение с Николич трябва да припомним и, че бомбардировките над Сърбия си оставят отворена рана и няма как да очакваме сериозни промени бързо. Вярно е, че са необходими и сериозни реформи в Сърбия. Чухме основните приоритети. А по отношение на свободата на медиите, държа да подчертая, че е важно да се гарантира а, достъп до интернет за всички граждани. а, лично не бих изключил напълно възможността резултатът от преговорите съставяне на правителство доведат до създаване на широка коалиция. Благодаря. Думата ми госпожа Копа за две минути. Благодаря ви. Благодаря и на двамата господа за презентациите. Сърбия направи своя демократичен избор и всички трябва да го уважим и да го анализираме по адекватен начин. Според моята политическа група, Сърбия не се е отказала от своите амбиции за член в Европейския съюз. На практика станахме свидетели на много малка разлика между господин Николич и господин Тадич на президентските избори. Съгласна съм, че не бива да демонизираме президентът Николич. Наистина той направи някои много притеснителни изказвания и най-притеснително, разбира се, беше изказването му за това, че отрича геноцида в Сребреница. За нас това е ясна стъпка назад и доведе до редица политически спекулации. И ние се радваме, че председателят на парламента Шулц изказа позицията на Европейския парламент в началото на пленарното заседание в Страсбург миналата година. Минат седмица, извинете новият, новоизбраният е, президент трябва да продължи работата на своя предшественик, е, улеснявайки на практика регионалното сътрудничество, регионалното помиряване и гарантиран мир в региона. Знаем, че е, създаването на коалиции на правителство в Сърбия се оказва много трудна задача, но компромисите са необходими. Всеки трябва да покаже че поема своята отговорност и това е посланието ни към Белград. Искаме, възможно най-бързо да бъде създадено функциониращо правителство, което да подкрепя реформите, вписващи се в процес на, на интеграция в Европейския съюз. И накрая по отношение на Косово, напълно съм съгласна, че диалогът трябва да бъде подновен възможно най-бързо. А позицията ни е по отношение на нормализирането на отношенията е, че това нормализиране трябва да бъде абсолютен приоритет. Не съм съгласен с, с мнението му, че нормализирането е много сложно на понятие. Според мен това е един много ясен подход и целта е съвсем ясна. Но този подход е много по-уместен както за Сърбия, така и за непризнатата държава. Диалогът трябва да продължим и всички ние трябва да подкрепим този процес на диалог. Знаем, че в рамките на този диалог Сърбия може да гарантира правата на, сръбски, на сърбите, живеещи в Косово. И разбира се, трябва да помогнем на Сърбия и на Косово да постигнат споразумение. Затова и ние трябва да гарантираме правата на тези хора. Те трябва да се чувстват защитени, а не изоставени от Европейския съюз и международната общност. Госпожа Корнелисен има думата. Аз е, ще бъда е, кратка, защото госпожа Копа вече каза доста от нещата, които аз исках да кажа. Аз искам да говоря за е, неудачното изказване на господин Николич относно геноцида. Бях миналия уикенд на Балканите и е, знам, че този въпрос наистина е важен и централен там. А, знам, че трябва да гледаме какви са делата му, а не какво говори, но а, а, аз знам, че е много, много важен този въпрос за подобрение на отношенията с съседните страни. Благодаря, госпожа Нейтс. Благодаря. В отсъствие на моя колега Кокачин, който е докладчик за Сърбия, ще кажа накратко каква е позицията на моята група. Моята група още от самото начало е критичен поддръжник, бих казала, на Сърбия и на присъединяването към Сърбия към Европейския съюз в срок. Без да се правят отстъпки по някои критерии. Радвам се да мога да отбележа, че изборите бяха честни и прозрачни и резултата не може да се поставя под съмнение. Няма да коментирам личността на избраните, защото които и да са те, ние ще трябва да работим с тях, независимо от това дали ги харесваме или не. А, аз разбира се е, не одобрявам изказването на президента, че в Сребреница не става дума за геноцид. Мисля, Мисля, че такова едно изказване засяга възстановяването на нормалните отношения между Сърбия и Косово. Освен това от значение за мира и стабилността на региона. Изглежда като че ли Северно Косово се развива и каквито и, и престъпни дейности да се извършват в е, е, региона, е, трябва да ги атакуваме, защото региона не може да се развива. Господин Вайгел има дума. Да. Мисля, че най-важният резултат от изборите в Сърбия беше че е, консервативните партии в е, Сърбия получиха шанса да участват и да поемат отговорността за европейското бъдеще на Сърбия. Така че в този смисъл смятам, че изпирането на Николич е, не е лоша новина Тадич и другите, които управляваха страната в, е, през изминалите години, не са единствения шанс за Сърбия. Първите изказвания на Николич бяха неудачни, но аз мятам, че те отразяват по-скоро факта, че той беше местен политик, без международен опит е, и, и без а, е, контакти с политически съмишленици в Европа. Аз съм сигурен, че от този момент нататък той ще получи подкрепа от европейските консервативни партии. Мисля, че той има нужда от такава подкрепа. Мисля, че европейските консерватори подкрепят понякога много по- лоши хора от Николич. Има някои много деликатни въпроси около позицията на Николич. Едната е свързана с Косово, другата с Босна и Херцеговина. Неговото изказване за Сребреница беше израз на неговата връзка с е, Додик, която не можем да одобрим. Освен това, трябва да отбележим, че основните проблеми на Сърбия са от економически характер и те ще засегнат европейската интеграция на Сърбия. И мисля, че е, трябва наистина да отбележим изключително положителното развитие, което се наблюдава в е, Войводина. Господин Крайс Благодаря. А, до 90% се съгласявам с преждеговорившите. Не бива да забравяме обаче едно. За съжаление, нашият Европейски съюз в момента е далеч от най-доброто си състояние. Ако се вгледам в проблемите на държавите членки, без да изключвам своята, виждам, че се водят дебати, които ме плачат. Знаем какво се случва в Холандия, какво казва Финландия, какво прави Фидес в Унгария и така нататък. За Сърбия е от решаващо значение не само да има възможност да се присъедини, а и да извърши реформите на базата на собственото си получение и в името на собствения си народ, а не в името на бъдещото присъединяване. Естествено, че ние трябва да подкрепяме Сърбия в провеждането на реформите и естествено, че им трябва светлина в края на тунела, за да осъзнаят, че е по-добре сами да извършват реформите. Знаете старата мъдрост, пътят е целта не бива да се захващаме за всяка дума на държавниците. Помислете само какво говореше Берлускони, помислете какво говореше Самарас в Гърция. Нека да бъдем честни пред себе си. Някои министър-председатели в Германия през последните 18 години също говорят доста странни неща. Тъй, че е, най-вече трябва да допринесем за стабилизирането на региона. Харватска наистина има знаково значение с своето предстоящо присъединяване. Но знаете как колко много трудности преодоля Европейския съюз от времето на обществото за въглища и стомана. Другите страни също трябва да го направят. Мистер Танок, please. Uh, you, well, um, Благодаря ви. Аз продължавам да съм а, приятел на Сърбия и нейните амбиции за присъединяване към Северо-Атлантическия алианс, въпреки че това нали ще се с, случи скоро. Но съм съгласен с господин Кокан, че не трябва да демонизираме новият президент Николич. Съвсем ясно бих искал да заявя, че отричането на геноцида в Серебреница е морално неприемливо и Поява също така на пълно непознаване на събитията. Аз споменахте и въпроса за економиката. Това наистина е притеснително, но за нещастие безработица сред младите е от равнище на 50% не е по-високо, отколкото в Испания и тя се вписва в проблемите, които имаме и тук в Европейския съюз. Искам да кажа няколко думи за отношенията с Черна гора. Мисля, че като цяло отношенията са доста добри. Има някои крайни националисти, които все още съжаляват за отделянето на Черна гора, но съм сигурен, че президента Николи ще продължи добрите отношения с Подгорица. Относно Косово, мисля, че Европейския съюз Съединените щати трябва да предвидят всички възможности, включително и замяната на територии. В противен случай ще има постоянен проблем, който ще е за сметка на денокоплациите на Европейския съюз. Не съм напълно съгласен с госпожа Ненц за нещастие. Организираната престъпност е разпространено явление в цяла, целия регион, но докато териториите в Северно Косово продължават да с неизяснен статут, проблема само ще се влушава. Благодаря ви. Благодаря думата има господин Лас Бергис. <coughs> Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е за политическото състояние в Сърбия. Има ли данни или все още няма такива, че Сърбия отново може да се превърне в протеже на Русия. Русия успя да прокара своите политици и различни кандидатури, по които имаше съгласие от целият регион. Това имаше вече такъв прецедент. За един дипломат, който беше отхвърлен на вод на Генералната асамблея на ООН, като междувременно имаше сръбски дипломат, който беше поддържан силно от страна на Русия. беше ясно, че има силен съюз между Русия и Сърбия и това стана ясно. Отново има такова, такива добри отношения между Русия и Сърбия, както през периодът на управлението на Милошевич. Има ли данни за отново създаването на такъв съюз? Благодаря ви, думата има Пикола. Благодаря ви. Като наблюдател на изборите в Сърбия, мога да кажа, че сръбските граждани не гласуваха за бившият президент Тадиш, тъй като те не бяха съгласни с неговата политика по отношение на Европейския съюз. Смятам също така, че сръбските граждани не искат да влушат отношенията си своите съседи. Те бяха изправени вече пред дилеми от вътрешен характер и свързани с економическа ситуация в страната. Смятам, че Европейския съюз трябва да остава отворен към Сърбия и останалите държави от региона, но не бива да позволява на миналото отново да се да влияе върху настоящите отношения. Европейския съюз трябва да играе успешна роля на медиатор и вдъхновител в региона. Хрватия като съсед на Сърбия има много ясни интереси да види Сърбия като част от Европейския съюз, но за целта ще трябва да се проведат сериозни структурни реформи в страната. Благодаря ви. Думата има госпожа Гомеш. Колегата е Копа и Ларсдорфер вече изказаха в голяма степен и моето мнение. Споделям и казвам току-що от господин Пикола. Господавателите в Сърбия всъщност бяха мотивирани да гласуват по този начин от последствията от нашата економическа криза, която има своето въздействие върху економиката на Сърбия. Въпросът ми е как Европейския съюз може да постигне по-добри резултати в мотивирането на Сърбия, даването на сериозни економически и политически причини на Сърбия да поиска да се присъедини към Европейския съюз. И как може Европейския съюз да си създаде един по-добър образ пред сръбското гражданско общество? Въпросът е как може реално да работим, за да покажем и да убедим сръбското гражданско общество, че интересите му е да се присъедини към Европейския съюз и как да убедим сръбските граждани, че има истински конкретни економически облаки от присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Благодаря да му има господин Чентилини. Е, Благодаря. Аз ще кажа само няколко думи, е, които се отнасят е, към въпросите, по които аз работя. Е, първо, относно нашата цел, а именно да бъдем ясни, практични, а не философски ориентирани. Когато говорим за Косово, трябва да имаме предвид, че отношенията с, с Косово са работещи. ние не говорим за признаване, а просто за съществуване и поддържане на някакви отношения. Когато разгледаме диалога през последните месеци и постигнатите споразумения, някои от които се спазват, е, други не, ако разгледаме цялата тази съвкупност е, от споразумения, е, ще видим, че сътрудничеството трябва да продължи, за да се помогне на хората и да се премахнат препятствията по пътя към Европейския съюз. И това, което трябва да търсим е да се създадат работещи отношения. Регионалното сътрудничество е нещо много важно. Мисля, че не бяхме съвършено ясни от самото начало. Ние от самото начало заявихме, че нашата цел не е да пренапишем историята. Фактите, естествено, са много важни. Не искаме обаче веднага да, да, да реагираме по възможно най-ясния начин. По геополитическите е, въпроси казах е, и преди малко. Мисля, че европейски, е, членството в Европейския съюз е сред първите приоритети на Сърбия и това прави програмата на нашето сътрудничество доста по-ясна. Няма, аз нямам никакви съмнения в тази връзка. Господин Мирел. Относно коментарите на госпожа Копа и госпожа Корнелисен, относно изказванията за Сребреница и Вуковар. По време на срещите в Белград с господин Николич, той каза, че не е бил разбран правилно, че думите му са били извадени от контекста и така нататък. Но важно е, че в Белград по време на стъпването в длъжност и по време на срещите тук а, а, всички институции говориха с един глас. Мерете си думите, регионалното сътрудничество е важно и помирението е важно. Това е основното послание, което беше предадено още от самото начало. И И аз съм съгласен с е, господин Кукън, е, че е, ще го оценяваме, господин Николич, през следващите месеци по това, което прави. И съм съгласен с господин Шъпфлин, че е, той също така съди настроенията в е, своята партия. Е, Речително по време на стъпването в длъжност и по време на пресконференцията в Брюксел. Той а, изрази ясното желание за членство на Сърбия в Европейския съюз и това е много важно послание, което той направи веднага след а, избирането му. По въпроса на господин Танок, а, а, мисля, че нямаме причина да очакваме проблеми, защото президента на Черна гора беше един от малкото, които присъстваха на стъпването в длъжност на Николич в началото на юни. Що се отнася до коментарите относно предизборната кампания, мисля, че онези, които казват, имам предвид госпожа Гомеш, че гражданите не са гласували заради външната политика на Сърбия. Те, те гласуваха, изхождайки от изключително високата безработица в Сърбия. Така че ставаше дума на тези избори всъщност за хляба, а не за отношенията с Косово. Мисля, че комисара Фюле е, дебатира този въпрос с, с вас и ще дебатира отново през есента. Нуждата от реформи в Сърбия относно конкуренцията, премахването на монополите, които поддържат цените високи, провеждането на структурни реформи, приватизация, реформа на медиите, са все реформи, които трябва да бъдат направени и ние сме готови да им помагаме. Но ние очакваме и воля от страна на Сърбия да извърши тези важни реформи в тежката економическа ситуация, в която се намира. Мисля, че мисля, че вие добре знаете, че напредъка на Сърбия по пътя към Европейския съюз е от важно значение за мира и стабилността в целия регион. Благодаря на господин Четилин и господин Мирел. Благодаря ви, колеги. Следващата точка. Дебата ще започне поне в 10.30, когато дойдат нашите събеседници. Благодаря. So, colleagues, we can uh, continue our work with the next... Uh, И така, колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Умяна на мнение за състоя... състоянието на дейността на Международния касателен съд в Либия. Най-напред бих искал да приветствам с добре дошла представителят на Международния касателен съд, госпожа Оливия Сван Готман, която е ръководител на екипата за връзка и ръководител на международното сътрудничество. Искам също така да припомня, че с резолюция 1970 се предвижда сътрудничество на либийските власти с Международен наказателен съд от 26 февруари 2011 година. Искам също така да припомня, че Либия също не е признала римския статут и Европейския парламент насърчава Либия да признае римския статут. Това беше записано и в споразумението сътрудничество с Либия преди войната. Също така искам да подчертая, че последната резолюция на Света за сигурност на ООН продължава да изразява своите притеснения по, относно действията свързани с нарушаване на човешките права, незаконно задържане, измъчване и тъна. Също така искам да припомня, че заповедите за арест на Мамар Кадафи, Саифа Уислам и Абдулаха Осенуси бяха публикувани на 20 и 7 юни. Едновременно с това Либия също реши да, да подведе тези три личности по съдебна отговорност, което доведе до безпредседентна ситуация и принуди а, Международната, Международния касателен съд да проведе своето разследване, паралелно с това да се води разследване на национално равнище за едни и същи, на едни и същи лица, за едни и същи престъпления. И накрая искам да заявя, че задържането на служители на Международният наказателен съд е напълно неприемливо. То нарушава международния дипломатически имунитет. И ние ще наблюдаваме от близо развитието на този случай. И отново призоваваме за незабавно освобождаване на тези служители. Също така настояваме за предоставяне на достъп на служителите на консулските служби до тези служители, както и възможността им да се свърза с представители на своите семейства. А сега ще помоля господа Швак Голдман да ни представи развитието в, по този случай. Не, напред бих искала да ви благодаря за възможността да присъствам днес тук и да споделя няколко размисли относно ситуацията в Либия. Също така бих искала да изкажа благодарността ни за подкрепата, оказана от страна на Европейския съюз към дейността на Международния съд като цяло и на бюрото на прокуратурата в частност. Видяхме скорошният доклад относно човешките права, публикуван през април и искам да подчертая, че той е изключително важен за нашата работа. Първо, вие насърчавате създаването на специален офис за връзка с Международния съдебен съд. Това е много важно и за нас е важно държавите да спазват тези правила и да не се опитват да се свързват с отделни лица. Също така, насърчавате сътрудничеството между държавите по отношение на задържане на лица, срещу които има заповеди, както и включването на клаузи посветена на МНС в споразуменията с трети страни. Спазването на тези клаузи е, е много важно за нас. Също така се радваме, че има препратка към важния въпрос с финансирането на Международния съд. Това е важен въпрос, който обсъдихме на срещата на страните по римския статут през декември и се радвахме, че въпроса за финансирането беше повдигнат от вас. Още веднъж благодаря за подкрепата. Благодаря и за поканата да участвам в днешното ви заседание. А сега ще отделя няколко минути на положението в Либия, след което с радост ще отговоря на въпросите ви с госпожа Шенсе. Както отбеляза тук що вашият председател, Съветът за сигурност на ООН публикува резолюция през февруари 2011 година и това, тази резолюция беше приета с единодушие. Единодушието беше много важно, защото се възползвахме от много силно внище на сътрудничество, което ни позволи много бързо да действаме, да преминем към периода на предварително разследване след което да започнем и първият е, процес. През май вече започнахме е, първият е, процес срещу три лица. Муамар Кадафи, синът му Саиф Ал Ислам и ръководителят на разузнавателните служби Абдулах Ал Синуси. Обвинихме тези три личности в престъпление срещу човечеството, в частност убийства и преследване срещу цивилни лица в началото на размериците и това е много важно да се отбележи. Не разглеждаме всички престъпления, които евентуално може да са би, би са били извършени от режима в Либия по време на управлението на Кадафи. Случихме се върху престъпленията, извършени след 15 февруари 2011 година и това ни позволи да действаме много бързо. Първият процес е свързан с престъпление срещу човечеството, извършени между 15 и 28 февруари. Това е много специфично дело, както виждате, но не искахме да действаме максимално бързо с обвиненията. До съдебната камера се произнесе и на 27 юни 2011 година бяха издадени трите заповеди за арест за тези три лица. И основанията за на тази заповед беше обещението ни, че след арабската пролет либийските власти са разработили план за издирване и премахване на дисидентите. Те положиха всички усилия за потушаване на протестите и да се също така да неутрализират конкретните лица, които според тях са инициатори на протестите. И за да постигнат тези цели, бившите власти атакуваха цивилни граждани на... в Либия. Какво се случи след това? Сейф Ислам беше арестуван, след което новите либийски власти благодариха на Международната съд за бъдещите действия, но съгласно римския статут, ние бихме отпочели сами да водим съдебния процес. А ние, бюрото на прокуратурата на МНС, заявихме много ясното начало, че придържаме към международните споразумения, международните съдебни изисквания. Но ние сме длъжни да се съобразяваме с тях. И когато няма реална, добре функциониращи съдебни власти национално равнище, ние се намесваме и поемаме разследването това заявихме на ливийските власти, че най-важно за нас е да има реални, справедливи съдебен, съдебен процес. Либийските власти много внимателно разгледаха международните споразумения и подадох успорване за компетенцията през май тази година. Това е един много добре подготвен документ и в него се заявява, че либийските съдебни власти са изготвили досие и разследване срещу Саиф Ал-Ислам за събитията през 2011 година за периода февруари-май или горе-долу същия период, за който, по който ние работим. И въпросът сега е дали се въд, дали националните съдебни власти разследват едно и също лице за същите престъпления, за които ние ги разследваме. Въпросът е доста сложен. И мисля, че е много важно да отбележим, че либийските власти до момента сътрудничаха с Международният съд и че те спазват разпоредбите на римския статут, за разлика, например, от Судан, които напълно отхвърлят статута. Либийските власти приемат статута, въпреки че са страна по него, но са задължени да спазват разпоредбите му съгласно резолюция 1970 на Света за сигурност. Така че самият факт, че те използват разпоредбите на римския статут е положителен факт. В крайна сметка съдиите от Международния съд не също ще преценят дали в Либия се водят истинско съдебно разследване срещу Сейф Ислам. Те също така ще проверят дали на Сейф Ал Ислам са осигурени адекватни условия по отношение на храната, медицинското обслужване, достъпа до непосредни организации и други организации. Ще изслушаме също така и мнението на досъдебната камера, съвета за сигурност също има право да изкаже мнение, защото те ни прехвърлиха случая и разследването. Пак казвам, всичко зависи от съдиите в Международния наказателен съд. Те в момента разглеждат това искане, подадено от либийските власти. А, също така държа да подчертая, че когато разглеждаме допустимостта на това разследване, не, не правим оцен, цялостна оценка на а, либийската съдебна система, а се прави оценка на конкретният процес. Както знаете, Абдулаха Ал беше арестуван в Мавритания. Мавритания не е страна по римския статут. Бяха направени различни искания за екстрадация към Мавритания от Франция и от Либия. Международният наказателен съд също поиска предаване на Сифал Синуси. Сега решението е в ръцете на мавританските власти. Изглежда също така, че здравословното състояние на Долахалус се носи доста а, сериозно в момента. така за машините в ръцете на властта на Мавритания. Продължаваме да работим и по вторият процес. Вторият процес се съсредоточава върху престъпления, извършени на полова основа, както срещу мъже, така и срещу жени. Наясно сме колко чувствен е въпроса за този вид престъпления в целия регион и в Либия в частност. И затова се опитваме да се здобием с необходимите доказателства, без да ам, разпитваме самите жертви, т.е. чрез трети страни, чрез лекари или, или войници. Разглеждаме и други заподозрени ръководители на режима на Кадафи, които може би се намират извън територията на Либия. Така че работим и по този трети процес. Като знаете, Комисията за разследване на ООН публикува доклад през март тази година, където има много подробно обяснение на престъпленията, извършени в Либия. И по отношение като, като тази оценка и този доклад е по-общ, тъй като се отучаваха всички престъпления и нарушения на човешките права, нашият мандат е по-ограничен. В този доклад се споменават хиляди, стотици, почти хиляди заподозрени в престъпления. Споменава също така и ситуацията на хилядите задържани в Либия и условията, по които те са задържани. Отбелязахме си също така и изводите на Комисията по разследване за действията на НАТО в Либия. И също така факта, че според тези изводи не е имало целенасочено ам, ам, насочване срещу цивилни. От всичките извършени полети от страна на НАТО е имало пет случаи на жертви на цивилни лица. Така че ще продължим да работим, за да установим дали са взети необходимите мерки за предотвратяване на цивилните жертви от държавите участвали в, в акцията на НАТО. Пак казвам, ние се придържаме към резолюция 1970 на съвета за сигурност и не можем да правим оценка на това дали НАТО се придържало към споредбите на резолюция 1973. Това е извън нашият мандат. Държа да подчертая, че правителството на, на Либия е наясно с това колко важни са тези обвинения те са предвидели цялостна стратегия за работа с а, разследването на този вид престъпления. Специфичен въпрос е въпросът за задържаните лица и дали те трябва да бъдат а, а, дали ще трябва да бъдат повдигнати обвинения или ако нямат необходимите доказателства за започване на разследването, те трябва да бъдат освободени. Трябва също така да бъдат е, затворени всички неофициални центрове за задържане под стража. Това е един от нашите приоритети и също така част от стратегическият план на либийските власти. Либийските власти заявиха, че ще се придържат към политиката на бюрото на прокуратурата на МНС, т.е. че ще се съсредоточат върху отговорните за най-сериозните престъпления, най-тежките престъпления, след което ще се предвидят други методи с останалите. Наскоро беше прият нов преходен съдебен закон и закон за събиране на доказателства. Така че либийските власти работят по разследването на престъпленията и ние трябва да ги подкрепим. Това са основните развития в Либия за момента. И преди да приключа, искам да, спом... да кажа няколко думи за четиримата колеги, в кои... колеги, които в момента са задържани в Либия. Радваме се на подкрепата ви изказана за разрешаването на този случай. В момента работим с различните партньори и актьори, за да гарантираме освобождаването на тези четирима служители, възможно най-бързо. Още веднъж ви благодаря за подкрепата. С Дженефър сме готови да отговарим на всичките ви въпроси. Още веднъж благодаря ви за възможността да се изкажа днес пред вас. Uh, Благодаря ви за направения преглед на ситуацията. Сега нека да започнем с въпросите, размяната на мнението. Госпожа Гомеш е нашия докладчик за Либия. Имате думата. Аз току-що се връщам от Либия и знам, че голяма част от колегите тук работят в групата за приятелство с Международния наказателен съд. Аз също мога да потвърди от информацията, която събрах от Либия, че либийските власти желаят да сътрудничат. и а, желаят да дадат приоритет не само на важните случаи, но и на всички останали случаи на задържани хора. Сътрудничеството между институциите изобщо не работи в Либия. Така че институциите знаят и признават, че ще спечелят много, ако сътрудничат с международните институции и Международния наказателния съд. Е, затова аз мятам, че Европейския съюз също трябва да засили своето сътрудничество с либийските власти. Преходните власти в е, Либия са по-слаби, е, тъй като не са избрани с избори. Друг един проблем, който възпрепятства съдебната система в нейната работа е а, а, отсъствието на истински сили за сигурност. Т.е. няма полиция, няма а, армия. Единствените такива сили, които съществуват, е милицията. една от най-важните милиции е така наречената синта милиция – те всъщност проведоха заключителния етап на революцията, изгониха Кадафи от е, Триполи. Наскоро те контролираха летището на е, Триполи. Е, и прехвърлих отговорността на международните е, сили. Сега международните сили молят е, милицията да е, се върне и отново да поеме контрола над летището. Това са проблемите в е, Либия. И знаеки за а, е, тези неща, може би ще успеем да разберем по-добре и проблемите пред Международния наказателен е, съд. Е, е, този път обаче аз се занимавах не с проблемите на Международния наказателен съд, а се срещнах с представители на обществото, с журналисти, Присъствах на среща за либийски журналисти, организирана от Европейския съюз. Говорих пред а, а, участниците в тази среща. А, трябва да а, разберем безпокойството на, а, на Либия, защото техните а, проблеми са истински и трябва да бъдат взети на сериозно. О, огромни суми са блокирани в Европейския съюз, в а, офшорни компании и тези суми са в ръцете на хората на Кадафи и съществува страх че хора като Саиф Ислам а, а, ще а, упълномощят свои представители в чужбина да използват а, тези а, средства, т.е. ще организират, така да се каже, заговор срещу новите власти в Либия. Много дипломатично бих казал, защото знам, че говоря пред широката общественост, че е, е, от двете страни имаше недоразумения. относно тези истински опасения от страна на, на либийците и а, не беше разбрана чувствителността на въпроса с задържането на Сейфал Ислам а, от а, милицията Зинан.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 ще кажа, че наистина имаше недоразумения, които се отразиха ужасно върху имиджа на Либия. Либия не заслужава това, защото видях с очите си, че в Либия беше постигнат огромен напредък И е много несправедливо, тъй като медиите се съсредоточават върху лошите новини, въпреки че има много интересни и добри новини. И... Така че аз казах и в Либия, че е добре да изчистят дипломатическите недоразумения, тъй като това ще отвори и пътя за сътрудничество с Международния наказателен съд. Много важно ще бъде за Либия да се проведат процеси срещу а, а, тримата най-важни, един от които е Саиф ислам И въпреки недостатъците на съдебната система в Либия, може, или може би точно заради тях е добре да има международна подкрепа, най-вече от Международния наказателен съд. И всички мои събеседници се съгласиха с това. Бих искала да ви попитам а, и, и между другото да кажа, че е много важна работата, която свърши Международния наказателен съд във връзка с разследванията относно а, изнасилванията срещу мъже и а, е, жени а, в Мисрата и други места в Либия. Тези разследвания са много важни, тъй като обществото е много консервативно и тази тема е много чувствителна. Но има наистина огромна подкрепа от страна на е, Либия е, по тези въпроси. Е, много либийци помогнаха на Международен наказателен съд при събирането на доказателства. Бих искала да попитам. Е, споменахте е, случая на Сенуси, е, арестуван в Мавритания и че упражнявате натиск върху Мавритания. Може ли Европейския съюз да направи нещо и какво, какво правите за другите Алтавага и Мусакуса, който е, е, е участвал в ужасни престъпления, като, например, изтезания на множество задържани. Тоест, той е един истински нарушител на човешките правила. Защо никой не упражнява натиск върху а, властите за арестуването на Мусакуса? Какво прави Международния наказателен а, а, съд? А, искам да питам какво се прави за реформа на а, съдебната система подготвям писмен доклад за своето пътуване. Ще го получите в рамките на следващите дни. Благодаря, госпожо Гомеш, за детайлираното изказване. Сега искам да дам думата на господин Салафранк. Президенте, eh, quisiera dar la bienvenida a los representantes del Tribunal Penal Internacional, decir que este Parlamento tiene un compromiso permanente con las acciones del Tribunal Penal Internacional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 Искам да ви попитам, смятате ли, че това положение може да се промени? Like Благодаря. Сега ще дам думата на е, докладчика господин господин Красодар. Докладчик по Международния наказателен съд. Добре дошли на нашите гости. Много ви благодаря за обстойната информация. Госпожа Лохпихлер и господин Гомеш също много картинно описаха положението там. Аз имам само някои древни забележки. Смятам, че за международния ефект от наказателния съд е много важно как ще бъде решен в крайна сметка въпросът с Либия. Как ще може да действа международния съд, как ще си сътрудничат либийските власти с него. В след революционния процес, разбира се, трябва да мине доста време, докато се вдигне мъглата и докато се очертаят ясни структури. Аз съм от Мюнхен а и госпожа Лох Бихлер много добре знае как се държаха там братята Ал Ислам, какви привилегии имаха, живееха в огромна вила, помните поведението им в дискотеките. Така че имаме доста близки наблюдения на така, частния живот на двамата братя. Единия а, така, успя да избегне правосъдие в кавички. Значи, искам да попитам какво смятате, че Европейския съюз трябва, респективно не трябва да направи сега, защото ако завалят прекалено много коментари от много страни към политиците в Либия, това може да бъде по-скоро разрушително, а не градивно. Най-важното според мен е да говорим в един глас и да имаме ясна позиция. И може би външните министри на Европейския съюз трябва да предоставят на Катрин Аштън да формира такава позиция и да я изрази от името на всички държави, защото не е добре всяко от държавите да иска да се чуе точно нейния глас. Доколкото знам, в ОНЕ също е прието решение четиримата сътрудници на Международния наказателен съд да бъдат третирани хуманно и да бъдат пуснати на свобода. Има ли развитие в това отношение? Също искам да кажа, че е по-добре повече държави да се присъединят към Международния наказателен съд, защото това ще повиши влиянието му. Благодаря, господин Крайсър Дорфер. Сега госпожа Брантнер има думата. Благодаря ви и благодаря за присъствието днес тук и за направеното изказване. Имам един въпрос. Разбрах, че либийските власти подготвят процес, събират доказателства и т.н. нататък. Вие сте направили същото, разбира се, вие сте събрали доказателства и сте подготвили своят процес. Така че въпросът ми е следният. Има ли сътрудничество по отношение на събирането доказателства или не? Дали това ви помага на вас и дали вие ще им помогнете в изграждането, подготвянето на процеса? Тъй като, може би не в а, незабавно бъдеще, но след няколко месеца или след година може да се окаже, че либийските съдебни власти са компетентни да разкажат този процес. Въпросът е, ще подпомогнете ли прокуратурата в този случай? Защото събирането на доказателство е много важно за помояването на Либия като цяло. Също така казвам сигурно, че разполагате с много доказателства тъй като разполагате с много служители на място. Въпросът ми е какво ще направите с тази информация, дали ще оповестите. Също така смятаме, че е много важно да има процес на помирение в Либия. И каква според вас може да бъде вашата роля в а, ситуациите, когато разполагате с доказателства, но недостатъчни, за да започнете процес? И накрая, мисля, че наистина е много важно да се повдигне въпроса за Саудитска Арабия защото има известна презумпция, че Международен наказателен съд не третира всички държави по един и същи начин и затова е важно да се повдигне и въпроса за Саудитска Арабия. И какво според вас трябва да се направи тук нататък, за да се привлече вниманието към този въпрос? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Брантнера. Давам думата на господин Майер, координатор на групата на, Леви... на ГУЕ. Благодаря. Искам да благодаря на представителите на Международния наказателен съд. Искам първо да кажа, че моята политическа група и лично аз изпитваме солидарност с Международния наказателен съд и неговите сътрудници, които бяха буквално отвлечени, а не задържани от страна на така нареченото правителство, което пък не управлява Либия. Това е военна операция. Някаква изобщо положението в Либия в момента е катастрофално. Повтарям, Катастрофално беше това, което се случи там. Мисля, че това е така, защото не беше спазена резолюцията на съвета за сигурност на ООН. Нямаше и забрана, зона забранена за прилитане с цел опазване сигурността на цивилното население. Ето от тук проистичат всички проблеми. Говорител на Мохамед Алгарич каза, че четиримата сътрудници на Международния наказателен съд биха могли да бъдат освободени, ако в замяна бъде дадена информация за Алсафис. Но всъщност това е рекет. Иска се информация, за да може в замяна на това да бъдат освед... освободени арестантите. Значи това не са арестанти, а са заложници. Можем да говорим за отвличане. Тъй, че положението е доста хаотично. Не, милицията, бунтовници на различни, в различни райони, хиляди арестувани и затворени, за които нищо не знаем, не знаем в какво положение се намират. А Международният трибунал разбира се, че може да разчита на нашата подкрепа, особено ако успее да изправи пред съда верните на Кадафи и на онези, които са действали от името на Преходния съвет. Всички ние наблюдавахме кадри от събитията там. Нещата не могат да останат безнаказани. страната трябва да премине към нов вид цивилизация, в която да няма вече кръвопролития. Информацията, която ни давате във връзка с разследванията, на въздушните атаки и невинните жертви, дадени тогава, също са важни. Защото всички престъпления трябва да бъдат разследвани, независимо от това дали става дума за войници на Кадафи, бунтовници или американски бомбардировачи. Всички престъпления трябва да бъдат разследвани. Така че уверявам ви, че имате пълната ни подкрепа за тези свои разследвания, които трябва да се проведат час по-скоро. За... А най-вече се надяваме това неприемливо отвличане на четиримата служители на трибунала да бъде прекратено в най-скоро време. Това са хора, които трябва да се придържат към своите принципи на работа. Благодаря. Господин Кирилов има дума. А... Благодаря ви, господин председател. Искам да спомена едно друго измерение. Смятам, че в случая с Саиф Ал Ислам ми трябва да проявим по-голяма решителност. Питам се също така Задам си няколко въпроса в това отношение. Първо, знаем, че през известно време Сейф Ислам играеше ролята на реформист в, режимски, в либийският режим. Той набираше сериозни капитали в Западна Европа, организираше различни инициативи като цяло беше добре прият. Доколкото знам, той също така разполагаше с а, значително количество поверителна информация. Може би това е причината, поради която не налагаме достатъчно силен натиск. Второ, ще ви дам един пример. Знаете за ужасяващия случай в, в, с българските медицински сестри, които на три пъти бяха осъдени на смърт. В този случай Сейфал Ислам също играеше ролята на реформист, но в крайна сметка се случи точно обратното. И някои високопоставени политици в Либия днес, чието имена няма да споменавам, също взеха участие в а, процеса срещу медицинските служители. Като знаете, те бяха обвинени в убийства на деца. Обвинените бяха напълно неприемливи и бяха направени изключително по политически съображения. Ето защо според мен е важно Сариф Ислам да се изправи пред съда. А ми се струва, че някои представители на настоящото правителство не, се, не са много заинтересовани от подобен процес. Но ние трябва да използваме нашето влияние, за да гарантираме, че сифало Ислам ще бъде изправен пред света. Въпросът ми е следният. Смятате ли, че има дадени действащи лица, които не оказват достатъчен натиск, за да се постигне тази окончателна цел, а именно изправето на Сейф Ислам пред Международния наказателен съд? Благодаря ви, господин Кирилов, за тази важна бележка. Аз сега давам думата отново на нашата гостенка. Ще я помоля да се опита да отговори на различните въпроси и изказвания на колегите. Благодаря. Искам да ви благодаря за чудесните въпроси а, и за коментарите на колегите, които съвсем наскоро са се върнали от е, Либия. Те бяха много важни за нашата работа. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ако искате добавите нещо, заповядайте. Що се отнася до други високопоставени личности, като Багдади, Мусакуса, Камес, е, ние продължаваме е, нашето разследване, продължаваме да събираме информация, но не трябва да се забравя, че ние сме наказателен съд и трябва да можем да направим връзката между личностите, извършените от тях дела и да имаме основателни подозрения. А, освен това, в устава за нашата дейност съществува разпоредба относно тежестта на а, представленията. Следваме също така и а, политика за това да преследваме а, тези, които носят най-голяма отговорност за престъпленията, т.е. не можем да преследваме всички личности. А, и също така ние провеждаме разследвания, които искаме да продължим за целта, се нуждаем от подкрепа, от сътрудничество. Както казахте вие, нашия бюджет е ограничен и той също засяга бързината, с която можем да реагираме. Но пак казвам, ние продължаваме да търсим информация. Що се отнася е, до това, дали може да се разчита на лимбийците да е, продължат процесите? Зависи от е, ролята на съда. Ние не разглеждаме съдебната система като цяло. Ние имаме много специфичен поглед на тази съдебната система. Отговорността е в ръцете на съдиите. Ние не сме в положението да даваме генерална оценка на съдебната система в Либия. Ние гледаме по много специфичен начин на тази съдебна система либийците от своя страна индикираха, че те считат тези процеси за много важни, но отговорността е в ръцете на, съдията, на съдиите. Въпроса за смъртното наказание ще играе също роля. има също така още много неща, които не съм споменала. В нашия устав също така има много разпоредби, които касаят други неща. Например, ако националната съдебна система налага по-строго наказание, отколкото ни. Може би ти, Дженифър, искаш да допълниш нещо по този въпрос, но това е ситуация, с която не сме се сблъсквали е, преди това и за която в е, нашия устав няма е, текстове. Що се отнася до а, помагачите на Кадафи, а, ако а, имаме задания от съвета за сигурност а, и основателни подозрения, разбира се, ние ще а, започнем действие. Ние гледаме на всички а, страни в конфликта. А, ние разглеждаме сери... сериозността на престъпленията, търсим къде е най-сериозното, най-тежкото престъпление, а, но ние а, ще проведем безпристрастно и и справедливо разследване и, и съответно такова, такъв процес. Така че не е изключено да продължим а, нашата разследваща дейност. Но в много случаи се каса за общи престъпления, а, Но също така ние стимулираме и националните съдебни власти да извършат своята дейност. Що, що се отнася до нашите задържани колеги, те не са на свобода, те са задържани, но нямаме е, информация за това те да не са третирани по добър начин. Важното е обаче да говорим с е, един глас и да имаме координиран подход. Леди Аштън е много важна фигура в целият този процес и тя ще координира дейността. Международният съвет за сигурност излезе със становище в петък. Те изразиха сериозна загриженост относно задържането на колегите и се апелира към ливийските власти да работят за тяхното освобождаване. Имаме подкрепата на съвета за сигурност. Нямаме индикации, че ще се случи нещо друго в близко съвето, но в близко време, но след като Международния съвет за сигурност изрази такова становище, очевидно имаме тяхната подкрепа. Що се отнася до Сирия, Саудитска Арабия и престъпления, извършени на друго място, е, римският статут е, е статут. Е, той се подписва доброволно най-вероятно там са извършени престъпления, които обаче са извън нашата юрисдикция и не можем нищо да направим. Що се отнася до Сирия, не можем да направим нищо преди съвета за сигурност да ни възложи тази задача. За момента четем вестниците и това е. Наистина ние зависим от решението на съвета за сигурност. А, що се отнася до човешките а, права, тук е важен принципа за универсално, защото за момента имаме две а, е, а, е, страни. А, е, от една страна националната а, страна и целта да спрем а, кръвопролитието а, и другата страна, която не е автоматична, която не ни позволява да действаме автоматично, зависимо от решенията на съвета за сигурност. Що се отнася до събирането на доказателства, и имаме разпоредба в устава, член на 9 и 10, съгласно който обменяме информация с държавите. Това е необходимо, макар че ли би има дългоре същите доказателства, каквито имаме и ние. Така че обмен на доказателства беше доста добър. Не трябва да се забравя, че тук става дума за е, съдебен процес е, ние не можем да бъдем технически консултант на нали? нито е една държава, включена в този международен механизъм. Не можем да даваме общи индикации, можем да обменяме информация, но винаги запазваме някаква дистанция като цяло обаче мога да кажа, че сътрудничеството е, беше много добро по отношение на събирането на заказателства и други подобни неща. Не сме имали проблеми. Мисля, че почти приключи. Е, питахте дали а, е, упражняваме натиск по отношение изправен на СИФ пред а, съда. А, мисля, че трябва да използва механизмите, които са предвидени в статута, а, а, за да можем да накараме местната съдебна система да го задържи. В статута се прави разграничение между правомощията на национално равнище и тези на съда. Още веднъж ви благодаря за тази възможност да взема думата. Искам само да добавя нещо към казаното от Оливия. Аз работя с следващият екип в Хага и започнахме работа на място в Либия през ноември миналата година. Имахме много добро сътрудничество с ливийските власти в процеса на разследване. Те ни предоставиха много насоки в разследването, предоставиха голяма част от доказателствата. Така че, ако погледнете, че личност като Махмуд Йопагади и Сейф Ал Ислам напуснаха своите офиси без да, без да вземат документите, и всички тези документи останаха на разположение на властите. А либийските власти ни предоставиха напълно тези документи. Разполагахме също така и с редица записни телефонни разговори. Когато се срещахме с генерал, главния прокурор на Либия през е, месец април, стана ясно, че разполагаме с до голяма степен едни и същи доказателства, и едни и същи свидетели. Така че като цяло може да кажем, че ливийските съдебни власти са направили много сериозно разследване, но както каза Оливия, в крайна сметка съдиите ще вземат крайното решение. Трудно може да преценим какво ще бъде това решение. Може би ще се свика изслушване, както поискаха ливийските власти. А може в крайна сметка съдиите да прехвърлят в някакъв, по някакъв начин процеса на Либия. Т.е. не да дадат напълно зелена слина на либийските съдебни власти, но да позволят започването на процеса, което либийските власти да трябва да докладват пред Международния съдебен съд каква, как се развива процеса. Първата реакция на главния прокурор на Либия беше да каже, че неговото разследване е поверително, и затова нямаме достъп до неговото досие, но след това той ще даде сметка, че около 80% от информацията в разследването е публично достъпна и за това а, беше изготвен всъщност един документ, който беше публично представяне на разследването на прокуратурата до момента, което увеличи прозрачността на цялостният процес от страна на власти. А относно въпроса за смъртно наказание, вероятно знаете, че имаше много сериозни дискусии по този въпрос, има противоположни мнения. колкото аз разбирам, има една разпоредба в статута, където се, където е записано, че от, статута не изисква от държавите да променят своята позиция относно смъртно наказание. Но като каза и Оливия, няма прецедент и наистина сме в напълно позната територия по отношение на тази дискусия. И накрая на 16 май заместник постоянен представител на Либия в ООН заяви, че е важно за всички жертви в Либия да получат възмездие, независимо от коя страна са били. И това наистина е много тежка задача. Предполагам, че ще е трудно за Либия да променят приоритета на разследване. За тях ще е по-лесно да започнат с, престъплен... с престъпленията на режима на Кадафи, но, както казах, за тях е важно да осигурят възмездие за всички жертви. И ние трябва да им помогнем, може би трябва да се опитаме да им обясним какво, какво ще бъде въздействието от започването на даден процес преди друг и обратното. Благодаря ви. Виждам, че господин Киров отново иска думата. Извинете, но не получих отговор на въпроса си. А въпросът ми беше, смятате ли, че има действащи лица и в Либия, а може би и тук, които не са заинтересовани достатъчно от изправенето на Сейф Ислам пред съда и смятате ли, че е необходимо допълнително политическо политически натиск, извинете, за постигането на тази цел. Извинете, може би се опитах да отговоря прекалено дипломатично на <laughs> този отговор, на този въпрос. Натиска трябва да бъде за сътрудничество с съда и подовеждане под отговорност на Сейф Ислам. А дали това ще се случи пред Международната на съд или пред либийските съдебни власти е въпрос, който ще бъде решен, който трябва да бъде решен за бъдеще. Разбира се, в всяка една подобна ситуация има отделни лица, които не са заинтересовани от повеждането под е, отговорност на високо поставени лица, като сейфа Ислам. Но ще се гарантира, че ще има такова подвършен под отговорност и ако се извърши в Либия, трябва да гарантираме, че ще има един истински съдебен процес. Госпожа Гомеш, искам само да кажа, че при посещението ми в Либия този уикенд установих, че наистина има а, презумпция, че някои среди ще се опитат да избегнат процеса срещу Саиф ал Ислам и че всъщност има някакъв заговор срещу настоящият режим в а, Либия. И това води до неразбирането на действията на Международния наказателен съд. Вече споменах, че общественото мнение като цяло подкрепят прехвърлянето на процеса към, съдебни, към либийските съдебни власти, въпреки че стават сметка до каква степен това вреди на образа на Либия като страна. Но като цяло общественото мнение си дава сметка колко негативно и колко погрешно е задържането на служителите на съда. Да, това наистина е вашия въпрос. Господин Франк има думата. Благодаря ви. Аз искам да запитам нещо за поддръжниците на Кадафи и последванията също тях. Ще помоля представителите на съда да отговарят накратко. Аз ще помоля господин Салафранка да доизясни своя въпрос. Господин Мейер. Е, не ме Relación... Е, И зададох въпрос, който, на който не получих отговор. Става дума за преследванията извън, за извънсъдебните преследвания. Имаше някои обвинения с предполагаеми изтезания за подръжниците на Кадафи. Не знам всъщност какъв е броят на тези подръжници. А вие имате ли някаква информация за броя на задържаните? Председателят виждате колко много вълнува колегите този въпрос, така че моля да отговорите. Ще бъде кратка. Относно убийството на господин Кадафи, ще се опитам да остана дипломатична, но да, ще разгледаме всички видове престъпления. Спомена си по-рано, че убийството на Кадафи може би е военно престъпление, така че ще го разгледаме, може би на по-късен етап, но трябва да определим приоритети в процесите, имайки преди принципа за взаимно допълване. Както вече казах, възможно е да има и други престъпления, които евентуално ще попаднат в нашата юрисдикция. В момента разглеждаме такива възможности. Относно съдържаните, най-добрата и надежна информация е от е, доклада на Комисията за разследване на ООН, публикуван през март. Там се говори за, вероятно, хиляди случаи на неофициално съдържане и евентуално на изтезания. И това е много важен въпрос за нас. Е, ние казахме колко важно либийските власти да предадат е, части съдържание на международните власти, а също така и да освободят задържаните, за които няма необходими доказателства за започване на процес. Ще добавя само накратко, че либийците също заявиха своето намерение да разследват убийството на Кадафи. Повтарям, не смятам, че това ще е основният им приоритет, защото трябва да има предвид реакция на общественото мнение. Ако започнат да разследват този процес, това вероятно ще има негативни негативни реакции в обществото, но от друга страна, ако убийството на Кадафи остане безнаказано, това ще бъде негативно послание. относно политическият натиск, както вече казах, Международният наказателен съд ще се опита да идентифицира лицата, които са напуснали Либия и които евентуално могат да бъдат подени под отговорност в рамките на нашия мандат. Това също е инициатива, по която либийските власти имат интерес и желание да сътрудничат с нас. И дори в случаите, когато ам, дадени ситуации не попадат в нашия мандат, вероятно има други механизми, с които да може да се справим с тях. Председателят, благодаря ви, госпожа Шванка Голдман и госпожа Швенса за присъствието днес тук. Желая ви успех в борбата за справедливост и може да разчитате на сътрудничеството на нашата парламентарна комисия. Okay, now we continue because we would like to... Продължаваме, защото искаме да свършим на време. Преминаваме към доклада, наречен Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на Европейския съюз. Госпожа Шаке ще ни представи своя доклад искам да я помоля да направи, да направи кратко въведение в своя доклад. Благодаря, господин председател. Това, което ще направя днес е първа размяна на мнение на основа на документа, който споделих с докладчиците в Сянка. Представих този документ и онлайн широката общественост. Ние като членове на Европейския парламент е, имаме уникалната възможност да е, създадем първата е, стратегия за цифрова свобода в нашата външна политика. Искам да включа някои ключови е, аспекти в своето изсанскване, тъй като сферата е доста широка. Знаем, че цифровите технологии засягат много сфери от нашия живот. Всички могат да намерят своята документация, този стратегически документ. Е, искам да помоля колегите да споделят какви са техните виждания за приоритетите, какво предлагат, е, така че след това да мога да включа техните предложения преди да напиша първоначалния текст. Както Споменахме технологиите, мисля, че няма нужда да убеждавам колегите в това. Имат е, революционен ефект върху нашия живот. Е, те е, създават много промени в и извън Европейския съюз. Някои страни членки на Европейския съюз са обявили правото на достъп до интернет за основно човешко право. Европейската комисия е обявила, че цифровата свобода трябва да стане част от критериите от Копенхаген за присъединяване към Европейския съюз. Това а, трябва да стане, може би, и част от нашата стратегия за човешките а, права или пък нашата стратегия за пазар. Цифрата трябва а, да направим така, че а, а, да подплатим нашите изисквания, нашите ценности с съответните а, критерии. Видяхме какво стана по време на а, арабската а, пролет. А, трябва да потърсим баланс между сигурността, киберсигурността и а, свободата. А, трябва да разгледаме въпросите на търговията, за да можем да се възползваме от предимствата, които ни предлагат новите технологии. Ще изведа някои от проблемите, които трябва да разгледаме. Първо има някои нови заплахи за сигурността. Миналите месеци видяхме разпространението на един вирус, наречен Флейм. Също така трябва и трябва да си зададем въпрос как трябва да третираме подобен вид заплахи, кой отговаря за тях. Европейският парламент а, а, започна да разглежда структурата за електронна комуникация като а, критична а, а, структура. А, но от друга страна, ако наценим заплахите, идващи от тези нови посоки, е, нивото на страх може да се повиши и да тръгне в неочаквана посока. Трябва да бъдем е, обаче от друга страна е, много внимателни и да не неглижираме опасностите. Тоест трябва да намерим правилния баланс между сигурността и свободата. Е, като разследваме въпроса за е, човешките е, права, трябва трябва също да видим отражението на, на а, интернет а, върху тях защото е, цифровата свобода засяга правото на свободно е, изразяване е, на мнението, тъй като в интернет се обменят документи, развива се една нова, една нова форма на журналистика, нова форма на изразяване на мнението. Поради този голям потенциал за основните човешки права, виждаме опасност за контрол на хора, хората и целенасочено атакуване на гражданите с новите технологии. Някои правителства в прогресивни държави са доста по-опитни и доста по-добре използват тези технологии за своите цели границата между репресивните държави и демократичните държави се размиват. Виждаме, че е, някои доста е, а, агресивни системи и, и се произвеждат в Европейския съюз а, и се трансферират към репресивните а, режими. А, важно е да поискаме отговорност и да направим така, че нашата политика да следва развитието. А, за тази цел трябва да си сътрудничим с а, частните фирми, с частни лица. Ние не можем да работим сами, тъй като цялата инфраструктура инфраструктура, е, хардвер, софтуер се разработва е, до голяма степен от фирмите е, и ние трябва да направим така, че да гарантираме едно ефикасно и добро сътрудничество между частния и обществения сектор. Това трябва да бъде ситуация, от която да спечелят и двете страни и Европейския съюз би могъл да увеличи своите усилия, с които да помогне на фирмите, които имат проблеми. Така, например, Водафон беше е, поставен под натиск от режима на Мубарак да преустанови своите услуги за бунтовните в страната, за да се навреди по този начин на бунтовниците. Наред с е, нашата политика а, е, има uh, е важен въпрос е как да работим с е, различните действащи лица за да можем от една страна да запазим нашата свобода, но от друга страна да се защитим от развиващите се економики, които целят да засилят контрола чрез интернет. Затова е много важно Европейския съюз да има много ясна стратегия за това какво желаем, каква е нашата цел на тези различни международни платформи, в които участваме в които работим с ползвателите, гражданското общество, бизнеса трябва да се възползваме от тези платформи, за да работим за човешките права и да ограничим атаките. А тъй, тъй като говорим а, за влиянието на, върху външната политика, а, трябва да видим какво е влиянието върху човешките а, права и да създадем такива политики, че да предизвикаме доверие от а, а, външния свят. виждам тук в тази сфера голяма, големи възможности, с което ще приключа и ще отворя дискусията в по-слабо развитите региони на света новите технологии наистина биха могли да представляват а, а, голяма възможност а, за отговор на хуманитарни кризи, природни катастрофи, защото по този начин ще може да се споделя информация, да се разпределят ресурси. Освен това, Европейския съюз трябва да работи за разширяване на инфраструктурата, да за предоставяне на достъп до информация за културата, системи за заплащане и по този начин да се помогне на развиващите се економики. Мисля, че е, трябва да мислим творчески и да видим как да използваме новите технологии в е, сферата на а, е, дипломацията, в междукултурното а, е, общуване. Вече имаме редица проекти в Европейския съюз да направят това. Например, Европеана. Това е една веб страница, която споделя е, съдържание относно културата в е, Европа, но можем да спечелим е, време, докато се развива Европейската служба за външна дейност и трябва още на този етап да включим новите технологии. Същото се отнася за възможностите у дома. Има огромен обем информация, която е в институциите на Европейския съюз и която можем да споделим. Това е информация, която е важна за Европейския съюз, важна и за страните извън Европейския съюз, чрез използването на нови технологии и откриването на достъп до нашите данни ще покаже, че ние сме прозрачни и отворени. В заключение е, е, ще кажа, че трябва да започнем едно сътрудничество между различните ни политики. Важно е да вземем предвид бързото развитие на технологиите, е, разработвайки нашите стратегии и политики и се радвам на сътрудничеството, което ни предстои. There is a paradox. We want... Благодаря ви. Малко е парадоксално, защото ние искахме да се присъединим към вас, за да се отървем, така да се каже, този контрол в нашите комунистически общества. А сега се връщаме към обратната тенденция. Бронеса Лотвор има думата. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че този доклад е изключително важен и поздравявам колегата за отлично свършената работа изготвянето на този работен документ. Знаем, че тя играе водеща роля в работата по тази тема в Европейския парламент. Имам два коментара. Първият е за препратката на страница трета относно вирусите Flame и Stuxnet Fires. Както знаете, има съмнение, че е имало изтичане на тези, този софтуер от Белия дом. Тези твърдения не са потвърдени, но не са и отречени от говорителя на Белия дом. Така че е възможно Съединените щати, вероятно, заедно с Израел, не само да са разработили, но и да са използвали стъкснет срещу иранската ядрена програма. Също така се смята, че Съединените щати и Израел са отговорни за разработването на Флейм. И изглежда също така, че проблема с време, е, че фирмите, които по принцип се занимават с изготвяне на антивирусни програми, изобщо не са го засекли. Флейм е, е съществува в продължение на две години без изобщо да бъде засечен от тези, предполага се, доста компетентни и, и интелигентни хора. И този факт притеснява доста различните предприятия в областта на софтуера. А, също така, миналата седмица в Страсбург обсъдихме въпроса за престъпността в киберпространството. И съветника на Катрин Аштън по въпросите за киберпрестъпността е от Естония и тя ни представи програмата за борба срещу киберпрестъпността в Естония. още не съм изпратени линковете, които ми обещаха, но доколкото разбирам, преди около две седмици се е провела тридневна конференция с представители на НАТО и високо поставени адвокати, където се е обсъждало именно въпроса дали киберпрестъпността може да се сметне за военно действие, за действие по обявяване на война бих искал да повдигна този въпрос с колегите от Европейския парламент и от Конгреса на Съединените щати, защото това наистина променя конфигурацията. Както казах, предполага се, че Съединените щати не само разработват кибероръжия, но и ги използват. И това според мен води до доста сериозно объркване, в начина по който се занимаваме с въпроса за киберпрестъпността и конкретно въпроса кога една кибератака се смята за а, военно действие и кога трябва да попада под юрисдикцията на наказателното право. Знаете, че в момента се води диалог с Съединените щати по въпросите с киберпрестъпността. Въпросът е обаче е как можем да разобедим другите държави да разработват кибероръжие, ако Съединените щати го правят. Може би не е момента да обсъждаме този въпрос. За сега просто искам да обърна вниманието на Мариете към тази конференция. Мисля, че всички трябва да се замислим какъв, какво ще предприемем за бъдеще. Знаем, че Русия и Китай искат приемане на Международна конвенция за контрол на кибероръжията. И е, колкото разбирам, ние в Европейския съюз сме доста подозрителни към тази идея. Възприемаме я като международна подкрепа за тези държави за налагане на определени форми на контрол в интернет. Това е нещо, което ние не искаме, разбира се. Но така случай се поставя въпроса как ще се справим с кибератаките от страна на нашите врагове и как ще се занимавам с този въпрос, ако нашите съюзници прибягват до такива методи. Вторият ми коментар е относно технологиите за единно използване. Предполагам, че Марите е много по-наясно от мен аз разговарях с някои неправителствени организации по въпросите за много плащите технологии, които се разработват и изнасят до, към чужди компании, които със сигурност са на разположение и на разузнавателните служби на нашите държави в Европейския съюз. Тези продукти се продават на пазара в Европейския съюз. И вероятно трябва наистина да се замислим какво точно изнасяме като продукти, защото това са много мощни технологии за контрол на информацията. И смятам, че трябва да се замислим и да обсъдим този въпрос. Благодаря ви. Като цяло, ако искате да имате ефикасен контрол, трябва да оставите хората да се изказват възможно най-свободно. Госпожа Олтланд. Благодаря ви. Аз също смятам, че това е един много важен доклад. исках да кажа много от нещата, които Сара вече каза в частност по отношение на киберсигурността. Според мен въпроса за киберпространството престъпността служава да му се отдели специфичен доклад. В а, този документ се засягат много важни въпроси, но аз смятам, че Европейския съюз а, трябва да работи много по-целенасочено и много по-бързо по въпросите, свързани с киберсигурността, тъй като заплахите за киберсигурността се увеличават ежедневно. Смятам, че тъй като се намирам още в е, началният е фази на изготвен този доклад, трябва да погледнем какво се прави в други институции, какъв а, е, е какви са резултатите, например, на Института за изследвания в областта на киберсигурността в Талин, който работи за НАТО вече от няколко години и разглежда в, в частност законодателството и различните законодателни разпоредби в различните държави членки. Смятам, че също така трябва да разглеждаме и дейността на другите институции и организации. И още един въпрос, който трябва да разгледаме когато говорим за киберсигурността, е да насърчим държавите членки на Европейския съюз да си сътрудничат по-активно в тази област. Всички сме наясно, че има общи заплахи, но поне според мен все още няма достатъчно воля за засилено сътрудничество и споделяме на информация между държавите членки. Другият ми коментар е свързан с достоверността. Това също е много важен въпрос. Когато говорим за свободите в различните държави членки, както каза и председателят на няколко пъти, трябва ние самите да бъдем предпазливи и да наложим някакви граници за разнователните служби, когато послушва телефонни разговори, например, Повдигам този въпрос, тъй като това в момента се обсъжда в моята страна, в Естония. Въпросът е колко свободни сме наистина, до каква степен може да гарантираме безопасност и сигурност. И до каква степен можем да интегрираме свободата в интернет в общата ни външна политика. И преди да искаме подобни действия от трети страни, трябва да гарантираме, че всичко е наред в нашите собствени държави. Това ми се струва, че това е въпрос, който може да се обсъди отделно и от други тересорни комисии на парламента те трябва да се да гарантират спазването на човешките права и на основните права на нашите собствени граждани. Благодаря ви, думата има госпожа Гомеш. Разбирам притесненията на Мариете. В документа, подготвяща доклада и за цифровата си свобода. Но трябва да сме наясно, че не можем да имаме цифрова свобода без цифрова сигурност. Равновесието е много крехко, особено в а, днешния свят, където все повече зависим от а, новите технологии. Всъщност вече нищо не можем да направим без да използваме киберструктурите. И трябва да имаме предвид не само опитите на държавите да намаляват свободата в киберпространството. Те определено са заплаха към основните права и свободи. Но не бива да забравяме, че, че има редица недържавни организации и структури, които също действат напълно безконтролно и които по различни причини на практика ограничават нашите основни права и свободи, включително и правото на живот, чрез манипулиране и използване с цел манипулация на киберпространството. Наскоро взех участие в среща с експерти, посветена на създаването на Център за борба с киберпрестъпността в рамките на Европол. Създаването на този център наистина е много важно и трябва да гарантираме адекватното финансиране от страна на държавите членки за този проект. И трябва също така да привлечем вниманието и да обясним на държавите членки защо е толкова важно да има сътрудничество в тази област, за да се гарантират основните права и свободи, като едновременно с това се предотвратяват различните заплахи. Говорихме, например, за опасността от експлоатация на деца за сексуални цели или сигурността на ядрените централи, например. Или, например, гарантирането на критичните структури, които осигуряват функционирането на финансовата система. Така че, както каза Сара в срещите ни с колегите от Съединените щати даваме сметка, че техният подход е различен. Има много области, в които може да си сътрудничим с тях и трябва да инвестираме в това сътрудничество. И най-вече трябва да се опитаме да ги убедим, че трябва да има граници, които да гарантират запазването на основните права и свободи. Но трябва и ние самите да сме наясно, че трябва да се намери добро, правилното равновесие и всички трябва да се замислим какъв точно е залогът. Мисля, че дискусия се води в някои държави, като Естония, например, но наистина е невероятно до каква степен може да се е, наруши нормалното функциониране на живота и на държавните ни структури чрез киберпрестъпността. Да разбравяме, че живеем в един глобализиран свят. Благодаря ви. Има доклад по въпросите на киберсигурността в комисия СЕДЕ. Господин Салфранк, заповядайте. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecer a la ponente este documento de trabajo. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Шаке за този документ и готовността да напише този доклад, който първоначално беше замислен като доклад по собствена инициатива. Документът е отличен, отлично структуриран. Направени са връзките между съществените е, моменти които са във взаимна зависимост. Да, наистина ежедневният ни живот е изложен на огромно влияние от страна на интернет и за това е толкова важно да има сигурност от една страна и свободен достъп до мрежата от друга. Докладващата вече каза, че в днешно време вече има цели армии, които а, се борят не срещу физически врагове, а имаме и физически врагове, които нямат истински армии. Затова трябва много да внимаваме. Нещо друго, което е много важно, е въпросът за правата на човека и свободна, свободата на интернет. Говорим за Китай, Судан, Тунис, страни в които се нарушават човешки права, помислете и за арабската пролет. От друга страна, колко беше важен, важна мрежата. една от организациите за защита на човешките права е провела анкета между 1700 кубинци, за да констатира доколко в страната хората имат достъп до мобилни телефони и интернет. Може би резултатите също трябва да влязат в нашия доклад, защото са много интересни. Освен това, как може да се овладее, да се управлява интернет и кой е в състояние да направи това? Знаете, че много големи интернет доставчици работят по тези въпроси. Най-важното е ние в Европейския съюз да се занимаем с тези въпроси, въпросите на сигурността. Освен това е важен и въпросът за ограничаването на търговските структури в интернет, който, а знаете брежата колко е важна за бизнеса. В доклада става дума за законните възможности на интернет. Аз също смятам, че трябва да се постановят ясни и лесно приложими правила. Като разбира се, не се ограничава свободата ненужно. А ако има, разбира се, сделки, които нарушават правилата, те трябва да бъдат санкционирани. Етичните аспекти са изключително важни тъй че трябва да осигурим спазване на законодателството на Европейския съюз, включително и в интернет. Освен това, това, което се нарича цифрова дипломация. Тя също е, е, изисква малко повече сътрудничество. Е, тук имам предвид различните възможности, които имаме. Ето ние комуникацията между нас тук в Европейския парламент е, че смятам, че въпросът за цифровата дипломация може да се разработи малко по- обстойно, като се добавят някои аспекти, както и самата докладваща предложи. По въпроса за основните свободи, тук не трябва да се ограничаваме само с технологиите, които дават един вид свобода на хората. Трябва да помислим и за това къде са економическите взаимовръзки, например трудничество и така нататък. Това също трябва да влезе като тема в доклада защото има връзка с отношенията между Европейския съюз и трети страни. И, господин председател, в край искам да кажа следното. Да, живеем в ерата на тези технологии и те ни владеят, но в крайна сметка нито една от тези технологии не може да ни освободи от личната отговорност и от задълженията за морално и етично поведение. Тъй, е, че трябва да бъдем бдителни по отношение на мрежата. Смятам, че докладът е много добър, много интересен. Обчертани са различните измерения на проблема, но повтарям, много е важно Европейският съюз точно в тази област да поеме водеща роля. Проблемът е, че know, that the Проблема е, че младите се събират и си мълчат, докато си гледат електронните устройства. Защо? Това е една друга история. Госпожа Шаке, за да обобщите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за всички коментари, които бяха направени. Мисля, че няколко неща станаха ясни и искам да ги изясня веднага, тъй като повечето коментари касаеха сигурността и загрежеността в тази връзка. Както казахте, господин председател, има доклад за сигурността в комисията СЕДЕ. Ще ще се опитам да оставя този е, аспект е, за разглеждане в специалния доклад за сигурността, но ще направя връзка с него. Е, в отговор на това, което каза е, госпожа е, Гомес, ще кажа, е, че, е, че сме били. Е, е, неопитни и не сме знали достатъчно и сме взели мерки, с които сме помогнали на нашите противници. Ето това трябва да се избегне за в бъдеще. Колегите говориха доста за вирусите, откъде идва потенциалната опасност, какво е отношението на международната общност. Ние следим отблизо, ще следим отблизо тази тема и трябва да видим какво ще правим в, по този въпрос с различните действащи лица, с бизнеса, с нас самите, с страните членки и така нататък. И това е едно голямо предизвикателство. Радвам се на работата, която предстои. Друг въпрос е въпроса за баланса между сигурността и свободата. Госпожа Ойланд повдигна този въпрос. Господин Салафранка. Да, наистина има много аспекти, когато говорим за дипломацията. Технологията промени нашия живот, но не е променила човешката природа сама по себе си. И трябва да видим къде ситуацията е изцяло нова и къде става дума за приложение, различно приложение на законодателството. Когато говорим за киберсигурността, трябва да се дадем сметка, че има престъпления, които се е, извършват благодарение на кибертехнологиите, например кражби. Но това не са киберпрестъпления само по себе си. Е, аз ще направя е, най-доброто, на което съм способна, за да бъда колкото може по-прецизна, когато ви представям е, първия си проектотекст. текст. Това е просто моят първи коментар, какво да правим с, тези, с този износ е, във времена на криза. Трябва много да внимаваме, за да не стигнем до свръхрегулация, тъй като това няма да спечели никой, нито гражданите, нито бизнес, е, ни, нито никой. А, е, ние знаем за бюрократичната тежест която сме създали. Знаем за нашите свръхсложни процедури, но новите технологии не предлагат възможност да намалим тези тежести. Също така трябва да направим разлика между технологии с единично и с двойно е, ползване. И също трябва да използваме възможността да сигнализираме е, какъв вид Европа сме ние. Трябва също така да видим къде се разминават нашите принципи с нашата практика. И е, ние трябва да бъдем едини и последователни в нашия подход. Е, трябва също така да видим какво ще правят нашите граждани или нашия бизнес, който работи в е, държави, в които, да кажем, има свръхнаблюдение. Е, изобщо трябва да създадем една доста целенасочена политика и аз ще ви представя скоро моя проектотекст. Крайен срок за внасяне на измененията е на 29 август. Ще гласуваме през есента. Надяваме се, надявам се да прекарате приятно лято, но ще има време и за да поработим. Председателя, благодаря. Следващото за... ще продължим заседанието в 15 часа. Три са точките в дневния ред. Ситуацията в Сирия, ситуацията в Египет и ситуацията в Бахрейн. заседанието се прекъсва.